Good afternoon. I'm a nice and gentle. Добър ден. Е, да. Дадох ви 10 минути, за да вземете местата си и така е, сега ви напомням, че е крайно време да започнем с е, работата на нашето заседание. Ще председателствам днес. Откривам заседанието. Ако а, няма възражения към дневния ред, а, ще го приемем. Позволете ми да поздравя много сърдечно делегацията на членовете на парламента на Миянмар и Шри-Ланка, които са наши гости днес. No Няма други съобщения. Одобрение на протоколите от заседанията. Ако няма възражения, приемаме протоколите. От 6 март. И така сега преминаваме към гласуване. Ще гласуваме по 4 становища. Първото е оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 с оглед на междинната и оценка и предложението за деветата рамкова програма. Докладчик е господин Турвалц. Дали докладчикът би желал да каже нещо? Не, благодаря, господин председател. Благодаря, господин Турбалц. Започваме с гласуването. Но първо, може би, трябва да тестваме системата. Нека да направим едно изпитане. Пробно гласуване, моля, гласувайте. Край на пробното гласуване. Системата работи и така. Започваме с гласуването. Компромис едно. Кой е за, кой е против,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 Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 4. С основнесеното изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Бих искал да направим проверка по изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 гласа за, 13 против, 1 глас въздържали, въздържал се, отхвърля се. Инге, къде е твоята карта? Намери ли картата си? Well, sí. He estado pulsando, pero no se encendió а, нещо просветна тук, но струва ми се, че машината не проработи при мен. А, госпожа Гресле бе дълго време в а, залата, така че според мен резултатът е ясен. 32 отпада, 33. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се. Нека и тук да направим проверка. Режим на гласуване, край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 12 против. Изменение едно от съображенията в преамбила. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме сега по измененото становище. Гласуването е поименно, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за, 20 гласа против. Поздравления за докладчика. Следващото установище, по което ще гласуваме, е на тема градивните елементи на политиката на сближаване на Европейския съюз след 2020 година. Докладчик е господин Ян Обрихт. Господин Обрихт, желаете ли думата? Не. Започваме. Компромис едно. За, против въздържали се, приема се. Пето изменение за. О, извинете ме, трябва да гласуваме второ изменение. Кой е за е, по изменение 2 се гласува в момента? Гласовете против. Въздържали се. Е, резултата е доста близък. Струва ми се, че се прие, но нека да направим проверка с електронно гласуване what is open and what is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 13 гласа за, за 15 против. Пето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Е, осмо изменение е оттеглено.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 Сега гласуваме вече по измененото становище с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 3 против. Поздравление за докладчика, господин Ян Албрихт. И последното гласуване за днес по рамката на Съюза за презаселване, докладчик е Жерар Депре. Не го виждам. Не. Той е тук. Е, седи зад господин Кълнар. Е, желаете ли да вземете думата? Господин Депре? Добре, нямате какво да ни кажете. Нека да гласуваме. Изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Предлагам гласуване на блок от 66 до 230. Възразявате ли? Не, тогава гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега стигаме до изменение 68. За. Против. Въздържали се. Бих искал да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote един глас липсва. Сега вече край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 13 против, 1 въздържал се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, проверка. The vote is open. Режим на гласуване. Два гласа все още ни липсват. Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против, 10 за. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 и 108 с идентично съдържание. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърлят се. 117 са против, въздържали се. Проверка. Ако обичате, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 14 против. 119 е следващото изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че резултатът е същият. Нека да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 гласа за, 12 против. Приема се. 121. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се. Би трябвало да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Два гласа липсват. Край на гласуването. 15 гласа за, 14 против. Приема се. 145 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 149 за, против. Въздържали се. Приема се. 160 е оттеглено. Да, аз го оттеглих. Аз съм вносител, аз го оттеглих. 190-191 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 194 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 208 и 209 са идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърлят се. 216, 217 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 222 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 кой е за, против, въздържали се, приемат се. Сега отново ще ви предложа гласуване Амблок е, за измененията 12 до 65, които се отнасят до преамбюла. Има ли възражение? Не. Тогава гласуваме Амблок. За, против, въздържали се, отхвърлят се. И сега останалата част от съображенията на преамбюла 9, е, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 10 за, против, въздържали се, от... приема се. 11 са, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се. Мисля, че се прие, но нека да направим проверка по 14. Моля, гласувайте електронно. Изменение 14. Още един глас ни е необходим. Да, край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 9 за, е, за съжалявам. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 39-38 идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 41 за, против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка. Като че ли имаше някакви е, несъгласия в рамките на отделните политически групи и така край на гласуването. Отхвърля се 17 против 12 за един въздържал се. 44 за против, въздържали се, отхвърля се. 49 оттеглено, 53 за, против, въздържали се, приема се. Добре, щом а, а, имате съмнения, ще направим проверка по изменение 53. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 14 на 14 и двама въздържали се. Е, отхвърля се. Изменение 3. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предлагам е, да гласуваме анблок изменение 5 до 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега край на гласуване по така изменения доклад. Моля, гласувайте поименно. Има колеги, които не желаят да гласуват. А, ето вече можем да обявим край на гласуването. Ясен е резултата. Приема се 25 гласа за, 4, против, 1 въздържал се. Е, поздравления за господин Депре, за нашия докладчик. И така, приключихме с гласуването. Е, точка номер 7 бе отложена. Ще гласуваме по-късно. И сега ще преустановим за известно време заседанието, докато се видим отново заедно с комисиите, е, е, с които ще проведем следващото общо съвместно заседание. Комисия по външни работи, Комисия по развитие и Комисия по бюджети. В 17.30 е, ще бъде следващото заседание.